влизаме само в подробности. Ако наистина смятате, че е, пенсионните схеми имат такова влияние върху европейските финанси, трябва да се намерят други начини те да бъдат взети предвид